Благодаря. Моля, заемете местата си. Дневният ни ред е много натоварен днес след обед, така че ще трябва да си спазим и времето за говорене. Желая добре души на всички, както и на преводачите, любезно казва председателя. А сега ще продължим работа по проекта на дневен ред, който ви бе раздаден. И ви моля да одобрите дневния ред на нещото заседание. Той е изпратен ви е също протокол от заседанието на 3 септември. Наличен е и онлайн. И ако няма а, забележки, считам а, протокола за прият и дневния ред за прият. Нека да ви напомня, че в рамките на Европейската седмица на регионите и на градовете, нашата комисия, както и комисията Котер ще организират съвместно годишно заседание. Това заседание ще се съпредседателства от председателката на Котер, госпожа Изабел Будино. Имах повод да се срещна с нея веднага след избора ми и председателя на комисия Реджи. От 8, на 8 октомври от 9 часа в Комитета на регионите, в техните помещения. Всички сте поканени, разбира се. Поканени на това заседание. Съгласно поканата, която отправихме, комисара, който се занимава с кохезионната политика до края на октомври, бе поканен за нашите дебати и ще разисква заедно с нас настоящите фондове. Приканвам ви всички да присъствате на този обмен на мнения. Някои от нашите членове също ще се изкажат. И много се надявам наистина, че тези съвместни дейности между Котер и нашата комисия ще бъдат плодотворни, така както винаги са били. Сега преминаваме направо към четвърта точка от дневния ни ред във връзка с гласуването по общия бюджет на Европейския съюз – за финансовата 2020 година. Моля, пригответе си картите за гласуване, включете ги в машините. Припомням ви, че бяха внесени 41 изменения и 8 компромисни изменения бяха договорени между групите – на политическите партии. И така, готови ли сте за гласуване? Знам, че има нови членове, така че може да има някои неясноти. Оставя малко време за последните членове да се настанят. Yeah. Компромис. Компромис 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Компромисът е прият. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Компромисът е прият. Преминаваме сега към изменение 10 за, против, въздържали се, прието. 13-то изменение за, против, въздържали се, прието. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, Приема се. Изменение 3. Компромис 3. Прощавайте. За, против. Приема се. Въздържали се? Няма. Приема се. Устно изменение на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18. За. Против. Въздържали се.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 по втората част на изменение 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ще направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 гласа за, 16 против. Това е по втората част на изменение 33. Приема се. По изменение 36 за. Против. Въздържали се. Изменението се отхвърля. Изменение 39 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 40 за, въздържали се, против. Ще проверим. Ще проверим по изменение 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 против, 8 за, отхвърля се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към окончателното гласуване, електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Почти единодушно. Поздравявам докладчика. Сега преминаваме към точка 5. Във връзка с подновяването на преговорите по общо приложимите разпоредби. Знаете, че по време на предходния мандат започнаха тези а, преговори с три тристранни срещни, последните през февруари и март. По време на последното ни заседание на комисия Реги, нашите колеги Андрей Новаков и Констанс Крей а, бяха потвърдени като съдокладчици. Работата на съвета напредна и сега вече сме в състояние да продължим преговорите, които много скоро ще започнат. И ако вие ни разрешите това, ще може да, това да стане утре след обед. Приетата позиция от парламента на първо четене представлява мандат за всеки преговор с други институции компетентната комисия може да реши с мнозинство от членовете си да започне преговори по всяко време, веднага след това. И така, аз предлагам ние да гласуваме продължаването на преговорите по тази тема. Знаете, че това досие е изключително важно. И имайте предвид, че преговорите могат да продължат само ако поне 22 депутати гласуват за. Защото абсолютното мнозинство на членовете на нашата комисия трябва да одобри това решение. И така ще помоля съдокладчика да вземе думата, ако желае, накратко, преди да гласуваме Андрей Новаков. Ако желаете да вземете думата, и Констанс Крес също след това. Давам ви думата. Андрей. Андрей. Thank you very much, Chair. I would like to... Благодаря, господин председател. Ще помоля всички колеги да одобрят е, началото на преговорите, за да можем да продължим това, което вече постигнахме по време на румънското председателство и да се постараем е, да работим усилено, така че е, да можем да направим възможно влизането в действие от 1 януари 2021 година. Много важно е да не бавим началото на преговорите с финландското председателство и комисията. Благодаря. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Е, мога само да подкрепя това, което чухме от Андрей. Е, първи, втори пети блок е, са много важни и те трябва да бъдат е, приключени колкото е възможно по-бързо до края на финското председателство. Те са съществени, за да не попречим на програмите за регионално развитие. Много благодаря. Споделям напълно мнението на нашите съдокладчици. Разисквахме неформално доста продължително. Това бяха много положителни дебати и действително е, така ще можем възможно най-бързо да започнем тези е, преговори. Ще гласуваме електронно. Последните въпроси. Съгласни ли сте да се започнат преговори с съвета по регламента за общо приложимите разпоредби, така наречения CPR? Моля, гласувайте. Край на гласуването. 37 гласа за, 4 против и няма въздържали се. Поздравявам са докладчиците и им желая успех за преговорите, които ще започнат сега. Първата тристана среща е предвидена за утре, както вече казах. Бъдете уверени, че преговарящия екип ще защитава възможно най-твърдо и решимо кохезионната политика за следващите 7 години. Сега ще извършим същата процедура по другия фонд, Европейския фонд за регионално развитие, ФЕДЕР. Член 52 от регламента разписва следното. Приетата позиция от парламента на първо четене представлява мандат за всякакви преговори с другите институции. Компетентната комисия може да реши с мнозинство на нейните членове да започне преговори по всяко време след това. Съдокладчиците, а името колегата Андрея Коцолино искали да вземе думата? Андрея. Благодаря. Наистина това е много важно гласуване, защото през следващите седмици ние ще можем да организираме първите срещи и проверки. Благодаря ви много. И сега ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И отговорът е категоричен можем във възможно най-кратки срокове да започнем преговорите. Поздравявам и съдокладчиците и им желая също успех за преговорите по Европейския фонд за регионално развитие. Преговори изключително важни, които са във връзка с предходния акт. Ако сте съгласни, няма всеки път да повтарям правното основание и самата процедура ще осъществим гласуванията по същия начин. Сега ще го направим по същия начин във връзка с Интерек, специалните разпоредби за европейско териториално сътрудничество. Нашия докладчик е Паскал Аримон. Моля да каже няколко думи. Благодаря, председателю. Искам да помоля колегите да гласуват за, за да можем възможно най-бързо да започнем тристранните преговори. Е, парламентът е готов. Е, сега съвета. Това е малко неизвестно, но все пак ние би трябвало да се подготвим. Благодаря. Да. Добре. И така, ще гласуваме последния въпрос. Приемате ли да започнем преговори с съвета по регламента Интеррек? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Единодушно е гласуването. Нашата комисия желае преговорите да започнат възможно най-бързо. Поздравявам докладчика ни и му желая успех също по тези важни преговори. Същото ще се повтори за механизма за преодоляване на правните и административни пречки в трансграничен контекст. Съдокладчикът е Кристиан Гиня. Желаете ли да кажете няколко думи и ще гласуваме след това. Благодаря, господин председател. За мен ще бъде чест да продължа работата на предходния парламент по това досие. То е изключително важно, за да направим по-видим Европейския съюз е, в е, граничните е, региони за граждани, за институции, за компетентни органи. Надявам се, че много скоро ще можем да започнем преговорите. Приканвам колегите да гласуват за. Благодаря ви. Сега ще започне гласуването по въпроса за преговорите с съвета по този регламент. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Комисията разрешава на докладчика ни. Желая му успех! Ще направим същото за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021-2023. Госпожа Моджановска, иска ли думата преди да преминем към гласуване? Благодаря. Парламент е готов gotowy do Моля да ми дадете този мандат. Парламентът е готов за тристранните срещи. Тук става въпрос за изключително важни въпроси. Европейската комисия предложи намаляване на фондовете и ние считаме, че това отива твърде далеч и ще искаме запазване на равнището. Благодаря. Merci. Искам подкрепата ви. Много благодаря за тези обяснения. Сега ще гласуваме за откриване на преговорите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Имаме разрешението ви да започнем преговорите. Поздравявам докладчика и желая много успех в тази мисия. И сега стигаме до точка 10 от дневния ред – във връзка с финансовата помощ за държавите членки с цел покриване на сериозната финансова тежест, която ще понесат вследствие на вероятното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение. Знаете, че Обединеното кралство трябва да се оттегли принципно, повтарям, принципно от Европейския съюз на 31 октомври. Но не съществува никаква сигурност с оглед на политическата ситуация, която е твърде динамична и всъщност е изключително трудно да предвидим какво точно ще се случи на 31 октомври. Ще има ли сделка? Няма ли да има сделка? Всъщност никой не може да направи подобна прогноза. При все това, ние все пак трябва да си представим хипотезата на липса на сделка и това ще доведе до логистични и економически тежести, изключително тежки финансово за доста региони и за държави членки, които имат много силна економическа връзка с Обединеното кралство. По тази причина Европейската комисия предложи да се измени регламента във връзка с Фонда за солидарност на Европейския съюз, за да се намери някакъв механизъм, който да подпомогне тези държави членки и тези региони, които ще понесат по-тежки последици. Това предложение съдържа две измерения. Едното измерение е свързано с липсата на сделка и всъщност добавя Брекзит към обстоятелствата, които позволяват отключването на фонда. Защото в момента фонда покрива само е, природните бедствия. И той е бил замислен за е, природни бедствия. И така, комисията предвижда държавите членки да имат възможност да поискат помощ от този фонд за годините 2019-2020 и само за тези две години. считан от 1 ноември 2019. Компенсаторните плащания за тежестите на Брекзит ще бъдат възможни само до края на 2020 година и до максимално 50% от бюджета на фонда. Като всичко останало, разбира се, ще остане запазено за природните бедствия. Втората хипотеза, без никаква връзка вече с Брекзит, цели увеличение от 10 на 25% на този фонд – и това предложение е направено от комисията. Става въпрос за авансовите плащания по него. Тъй като се счита, че за сега тези авансови плащане по време на природни бедствия са много слаби. Беше ми отправено писмо със становище, което сте получили всички и това е положително становище. На 5 септември нашата комисия е сезирана И искам да кажа, че към 5 септември рискът от липса на сделка по Брекзит беше наистина много висок. Към днешна дата продължаваме да сме несигурни. Не знаем какво ще се случи. Но между 5 септември и днес положението все пак до някъде се промени. И по никакъв начин не можем да сме сигурни, всъщност, че ще се осъществи Брекзит на 31 октомври. Така че това положение, ще се съгласите с мен, е доста сложно. От своя страна, Европейския съвет ми съобщава, че отлага разглеждането на този въпрос до тогава, докато обстоятелствата по Брекзит се изяснят. Въпреки това, в момента в който те се изяснят, това предложение ще може да е, се постави на масата по много спешен начин. Изглежда някои държави членки в съвета желаят да се измени предложението във връзка с праговете, при които една такава намеса на тези суми от този фонд могат да се използват. Сигурно знаете, че Европейския съвет има възможността да реагира много бързо. За разлика от Европейския парламент, където ние все пак трябва да спазваме известни законодателни процедури и те са много по-продължителни. Ние не можем да сме толкова реактивни, колкото съвета. Тъй като наистина има срокове във връзка с нашите заседания и графика на пленарното заседание. И така, опростената процедура, която ви се предложи, всъщност ни позволява да не поемаме рискове и да сме в състояние да гласуваме преди 31 октомври. Обменихме мисли с координаторите и сякаш се очертава именно тази упростена процедура. Но това, което искам да ви кажа като председател и като докладчик е, че ние също имаме възможност до 31 октомври да преразгледаме по някакъв начин позицията си. Всъщност, предпазливостта трябва да ни накара да прибегнем до упростената процедура, но ако в течение на месец октомври видим, че всъщност Брекзит няма да има към 31 октомври, аз разполагам с тази възможност като председател на тази комисия да поискам отлагането на този регламент за следващо пленарно заседание. И едва тогава, в този момент, бихме могли от името на нашата комисия, след е, обсъждане с, с координаторите, можем да предложим изменения за пленарно заседание и по този начин да изменим регламента. Тоест изменение на комисия речи. И така, съобразно с това, което бе решено от координаторите, и за да се застраховаме в случай на осъществен Брекзит, ви предлагам днес да приемем упростената процедура, но като не забравяме, че винаги можем да преразгледаме позицията си и да поискаме разглеждането на този регламент да стане не на планираното пленарно, а на следващото, за да си дадем време да изработим изменения от името на нашата комисия. И така, преди да преминем към приемането на този регламент, ще дам първо думата на координаторите и на депутатите, които искат да вземат думата. Това е важно решение, което трябва да вземем днес след обед. Трябва това решение да бъде възможно най-доброто и съм убеден, че с наш дебат помежду ни ще постигнем именно това добро решение, независимо дали е упростена процедура или не. И така давам думата на координаторите. Първо Андрей Новаков, Констанц Крел и после Андрей Новаков. Констанц, заповядайте. Благодаря, господин председател. В дискусията на среща на координаторите аз също взех решение за упростена процедура, обаче междувременно чух, че съветът не само поради спасенията дали британците на 31 октомври ще излязат наистина от Европейския съюз, но и заради разпределянето на средствата от Фонда за солидарност, т.е. 50% за засегнатите региони, Всичко това води до а, засягнане на това решение в съвета. Очевидно съветът не е готов да изразходва 50% от фонда за солидарност за тези цели и направи други предложения. Ако проведем опростена процедура, това е по предложение на комисията. Аз лично бих се замислила дали има други възможности за финансиране, защото да се вземат 50% от фонда за солидарност, където природните бедствия се увеличават, а не намаляват, според мен това е твърде висок процент. И за това аз бих искала да чуя дали не бихме могли предварително, тъй като и без това въпросът се бави в съвета, предварително да проучим какви други предложения за финансиране на засегнатите региони съществуват. На мен ми се струва, че 50% от фонда за солидарност е твърде висока сума. Благодаря. Благодаря, Андрей Новаков, за НП. Благодаря, господин председател. Да, Брексит е нещо като Ролот Карстър. Има ли някакви шансове ние да предприемам нещо по отношение на квалификациите, по отношение на посоката, в която ще се движат преговорите или е, развитието във връзка с Брексит, е, тогава е, бихме могли, е, така да се каже, да е, премисляме е, много дълго е, какво точно трябва да направим. Като че ли има е, опасност е, да ни използват. Е, е, при всички положения има аргументи е, е, и за упростената процедура и против нея, но е, струва ми се, че трябва да предприемем всичко възможно, за да бъдем подготвени за Брексит без сделка. Нещо, което е много голяма вероятност ще се случи. Така че до 1 ноември трябва да сме готови. Благодаря сега за групата Обнови Европа техният представител. Онде е. Благодаря, господин председател. Ние вече заявихме още в самото начало, че ние приемаме предложението за тази процедура. ще ни се във всеки случай е, да имаме малко повече време, за да обмислим едно такова решение. Не сме в състояние да вземем толкова бързо. Благодаря сега от групата на зелените. Благодаря ви. Е, на заседание на координаторите се взе решение за упростената процедура, за да действаме бързо, експедитивно Датата остава, независимо от това как ще се промени излизането на Великобритания от Европейския съюз. 31 октомври остава като дата и действително би трябвало да се възползваме от Фонда за солидарност, за да можем да проявим европейска солидарност на дело. Упростена процедура, според мен, това е вредния път. Благодаря, госпожа Идето за групата на идентичност и демокрация. Благодаря, ще говоря на италиански. От самото начало аз съм единствената жена, която се обяви срещу упростената процедура по отношение на това предложение на комисията. Първо правя това по принцип, защото Фондът за солидарност, както вие основателно посочихте, е предназначен за справяне с природни бедствия, които, например, проистичат от климатичните промени и все повече от нашите страни са засегнати от тези бедствия, което има много големи економически последици. Когато предвиждаме всички средства от Фонда за солидарност за природни бедствия, смятам, че това е правилна стъпка. Така трябва да бъде потенциален Брексит без делка води до вреди на вътрешния пазар. Те не са свързани с природни бедствия, климатични промени и така нататък. Така че ако ние в Европейския съюз следваме принципа на свободния пазар и на свободната конкуренция, и за нас това е основополагащ принцип, тогава трябва да приемем нещата така и не можем да изразходваме средства предназначени за други цели. Ние просто бихме деформирали европейските цели по този начин. Да, това е неотложен случай, може да се приеме така. Обаче не бива да забравяме, че винаги съществува възможност за прилагане на гъвкави мерки в съответните държави така че е, те да могат да е, се справят с националните си бюджети. Например, може да се предвидят средства за Брексит или нещо подобно и също така би могло да се намерят е, необходимите средства от други фондове, например предприсъединителния фонд за държави кандидатки за Европейския съюз. Там бихме могли да намерим средства, ако е необходимо да се каже тук опростена процедура и 50% или до 50% от е, фонда за солидарност, това е много опасен прецедент и е, можем в бъдеще да оправдаваме и други подобни ползвания на средства от фонда, които са пак е, нецелесообразни. Аз съм просто против. Е, ние би трябвало да внесем изменения дори и само за да действаме срещу това намаля ползване от 50%. Във всички случаи трябва да имаме възможност да изразим нашето несъгласие. Член 52 от правилника гласи по-скоро урежда колко членове са ни необходими, за да можем да вземем подобно решение. За това аз настоявам на правото си да се обявя против. Но ние все още не сме стигнали до тук. В момента дискутираме Рафаел Фито от групата на ЕКР. Благодаря, господин председател. Аз също, подобно на други колеги, Бих задал въпроса защо точно фонд, този фонд е избран, за да се изпълни едно предназначение, което в случая може да се постави под въпрос или поне ние трябва да си дадем този въпрос. Във всички случаи това е наистина спорно и в никакъв случай тук не би трябвало да се прилага опростената процедура, защото, както казаха колегите, Става дума за случай, в който във всички случаи трябва да получим възможност за внасяне на изменения, защото ако продължим в тази посока, това просто е опасно. Поставят се условия, които са нереалистични. И мисля, че като цяло подходът тук е погрешен, поради което мога само да кажа това, което каза колегата Донато – аз и село приемам казаното от нея, така че също ще гласувам против упростената процедура. Благодаря за обедената левица. Благодаря. Ако правилно съм разбрал председателя, той в момента предлага двустепенност, двустепенен подход, за да можем да останем гъвкави в процеса. Аз мисля, че никой от нас в момента не може да предвиди как точно ще е, протече Брексит, е, дали този процес ще продължи по-дълго, дали ще има компромиси и за това аз е, подкрепям, както колегата от групата на зелените, този двуетапен подход да бъде прият в случай, че трябва да се действа по-бързо, защото британците могат да ни изненадат с прилагане на упростена процедура и ако проличи, че разполагаме с повече време, тогава бихме могли да преминем към обичайните процедури. Така че аз подкрепям позицията, която е внесена от председателството. Благодаря. Благодаря. Желая ли някой да вземе думата? Благодаря, господин председател. Ще говоря народния си език, за да подчертая нещата, които мисля. Наше задължение е да защитим държавите членки. Знаем, че Великобритания е най-големия, един от големите нето платци в Европейския съюз с повече от 30%, а кохезионната политика представлява повече от 50%. за по-слабо развитите региони и страни ще е, се един твърд Брексит без сделка ще се отрази много неблагоприятно през 2020 година. Затова трябва да вземем предпазни мерки, за да защитим тези региони. Е, Великобритания се е задължила е, до 23-та година да допринася за европейския бюджет, но ако това не се изпълни, е, настъпва криза в бюджета. Освен това, не знаем, че дали средствата ще отидат точно до тези нуждаещи се региони. Е, смятам, че е хубаво да се съобразим с е, мнението на председателя на координаторите. Този фонд за солидарност е замислен и организиран именно като фонд за реагиране при спешни ситуации. През последните години е, вярно е, че имахме много природни бедствия, например голямото земетресение в Италия. Е, доста продължителна е процедурата докато държавите членки предоставят доказателствата и времено авансовите плащания са ниски, така че не са достатъчни, за да се покрият е, насъщните е, нужди. Е, имаше много жертви, имаше много разрушения, но в крайна сметка се взе решение, че няма да има компенсационни плащания, така да се каже, за понесените щети, а ще има само покриване на материалните щети. Е, това е. Благодаря на Колена Крето. Колегата Багович също желая думата. Е, зло поменливо е. Благодаря. В момента ние говорим за Брексит и за природни бедствия. При природните бедствия и климатичните промени някои все още не вярват, че това се дължи на човека, но при Брексит това е съвсем ясно. Аз подкрепям солидарността в рамките на Европейския съюз, солидарност с онези, които търпят най-големи вреди – Брекситът ще има отрицателно въздействие върху много хора. Според мен цифрата, която се предвижда е твърде малка. Джонсън говори за 8, 18 милиарда лири. Ние говорим за 600 милиона в рамките на две години и Освен това трябва да посоча, че трябва да имаме средства в резерв за природни бедствия. Фондът за адаптиране към глобализацията според мен е по-добър източник, но аз мисля, че парламента трябва да реагира бързо и ако е необходимо да приеме допълнително изменение в по-късен момент, за да бъдат успокоени нези, които се страхуват, че ще претърпят много вреди. При тези държави членки там има идеята, че 0,3% от БВП е приемлива сума или някаква друга процедура, която е по-приемлива е, за всички. Но във всички случаи трябва да намерим правилния път, за да изпратим сигнал към онези, които се страхуват от Брексит. Благодаря. Господин Рибон. Благодаря, уважаеми господин председател. При тази упростена процедура става дума за това, че ние трябва да реагираме бързо на една ситуация, която може би ще настъпи и която за някои държави наистина ще има драматични последици. Моята държава е част от тези държави и в предишен дебат ние всъщност успяхме да наложим да направим точно това. Естествено, при добър контрол от наша страна, но преди 5 минути от моята държава и от други държави, представени в съвета, получих молба наистина да подложим на проверка още веднъж всичко страните, които най-силно ще бъдат засегнати от Брексит Ирландия, Белгия, Франция. Тези държави всъщност, ако се спази настоящата практика, няма да се възползват от тези средства, защото критериите са такива каквито са. И сега тези три държави внасят искане за промени в текста. Знам, че в тази ситуация трябва да имаме предвид, че 30 октомври наближава. Като решение, това също ми беше съобщено, можем евентуално да приемем да проведем опростена процедура, но с изменения до този момент. И колегите питат дали точно тази процедура ще приложим, за да може всеки да упражни правото си и ако някой е против това да го отрази в измененията, обаче да запазим а, стройния график в пресата, например, се посочва, че Борис Джонсън е казал излизаме на 31-и на всяка цена. Опасността е голяма тези страни да претърпят големи вреди, така че трябва да спазим тези е, строги срокове, обаче да предвидим възможност за нас да изразим мнението си и тогава бихме могли да приложим тази процедура като компромисен вариант. Благодаря. Има още други двама колеги, които желаят думата, след което приключваме дебата. Първо колегата Коцулино, след това следващият колега. Аз мисля, че последното предложение беше много убедително. По този начин ние печелим време – за да можем да се подготвим преди пленарната сесия тук в комисията. Констанца много ясно посочи за какво става дума. Разбира се, тук не може да има единодушие. Ние ще трябва да а, обсъдим упростената процедура. Възможно е съветът в крайна сметка да направи нашата работа излишна да постигнат споразумение и за това според мен е много важно всички да сътрудничим и а, според мен наистина не този фонд е единственият, от който могат да се вземат средства. Има и други позиции в бюджета, от които биха могли да се вземат средствата. Благодаря. Благодаря. Сега нашия колега Панза. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая още веднъж, че тази процедура във връзка с Фонда за солидарност е напълно несъразмерна, защото в случая комисията ще използва този фонд като автомат за пари. Да, имаме срок до 31 октомври за Брексита, политически погледнато това може да се приеме, че е утре, но ние не говорим за Брексита от вчера. Липсва политическа воля, за да се занимаем правилно с тази тема. Аз мога само да повторя, че ако използваме този фонд, като автомат за пари, от който винаги можем да теглим средства, това е много опасно, защото този фонд е предвиден за бъдещи природни бедствия, да речем наводнение или нещо друго, така че ние ще трябва веднага в такива случаи да можем да освобождаваме средства. Да, знаем, че Брексита ще доведе до проблеми и тези проблеми трудно в момента могат да се изразят количествено, но знаем много точно какво струва, когато се срути мост, но колко ще струва Брекситът, никой не може да каже. Това, което каза господин Коцолини е правилно. Ние не можем да допуснем този фонд за европейска солидарност, от него да се вземат средства за неща, за които не сме се погрижили своевременно. И ако кажем упростена процедура, да, това просто е невъзможно. Просто не е избран правилния фонд в случая. Благодаря. Благодаря, председателю. Очевидно, по същество сме съгласни, като се имат предвид климатичните промени и потенциалните рискове от тях, но в същото време е, ни е ясно, че трябва да се реагира бързо и силно. Остава да се разбере как. В дебата става ясно, че член 52, параграф 2 от правилника всъщност носи решение на въпроса, който си поставяме. Решение чрез тази опростена процедура и след това с а, изменения. И това ни предоставя гъвкавост и мисля, че точно това очакват от нас и съгражданите, да сме гъвкави и да можем да реагираме. Благодаря. Нашия колега Кев, заповядайте. I, I wish to endorse the proposal. Благодаря. Ще подкрепя предложението. Не говоря точно от името на моята националност. А, съм представител по-скоро на е, е, южната част е, на Ирландия, но бих искал да проявя солидарност и към е, хората в северната част на острова. В случай на Брексит без сделка ще трябва да проявим солидарност към колегите приемам, че не става дума за природно бедствие. Това е бедствие, предизвикано от е, е, човешка намеса но ние знаем, че в крайна сметка да е една голяма част от природните бедствия, за които отпускаме средства по този фонд, пак са провокирани от човека. Дали ще е затопляне на земята или климатични промени, които водят до наводнения и други природни бедствия, това е същото. Dziękuję bardzo, szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo. Следващият оратор. Ще се разумеме. Благодаря, председателю. Ние разбираме всички, че трябва да се реагира в дух на солидарност. Трябва да се подготвим, за да можем да помогнем тези държави, които ще бъдат най-силно засегнати и економически, но и в много други аспекти от е, излизането на Обединеното кралство. Но трябва да се намерят оптимални решения във връзка с Фонда за солидарност, който е, в един момент може да се окаже като основен инструмент за противодействие на тези отрицателни последици, а това именно може да под... предизвика съмнения, защото той е замислен за справяне с природни бедствия. Виждаме днес, че в Европейския съюз все по-често ни се случва да се налага да се борим с такива природни бедствия. Рискът е все по-висок. И именно за това трябва много внимателно да умислим въпроса. Мисля, че опростената процедура може да се предвиди, но със сигурност с възможност за изменения. Благодаря. Благодаря. Мисля, че политическата отговорност ни налага да предвидим и невъзможното. И дори и хипотезата да не е най-вероятната, все пак е възможно да има твърд Брекзит на 31 октомври. И за това ние сме длъжни, според мен, да предвидим и тази перспектива. Но разискванията показаха, че има и всъщност, нека да го кажа съвсем категорично, че няма достатъчен ентусиазъм по предложението, такова каквото е направено от Европейската комисия. Първо има доста скептичност по твърдата упростена процедура. И аз също съм сред тези, които мислят, че парламента трябва да поеме ролята си на съ законодател – и винаги да има думата. И не мисля, че нашата комисия трябва да се оказва действително все в такова положение. Но сме длъжни да си представим онова, което трудно можем да си представим днес, а именно твърд Брекзит на 31 октомври. А освен това има и друга скептичност, която се изрази по съществото на предложението. Много от вас напомниха, че Фондът за солидарност на Европейския съюз е фонд, който е замислен за справяне с природните бедствия, че се намираме в време, в което те стават все по-чести и предложението, такава каквото е направено, заслужава поне някои е, изменения да бъдат внесени. Затова ви предлагам без непременно да навлизаме в ситуация на разделено гласуване, евентуално компромисно решение. Беше припомнено от Стефан Бижу, че едно от тези компромисни решения се намира в нашия правилник. Предвижда се, че в рамките на една упростена процедура председателя да може да предложи сам или съдокладчика с него редакцията на поредица от изменения в предложението на комисията. Ако няма противопоставяне на известен брой депутати или политически партии, Опростената процедура може да бъде приета и измененията се представят пред членовете на комисията. Ето това е една възможност а именно опростена процедура с изменения. Това вече сме го правили в нашата комисия. Тези от вас, които бяха в предходния мандат, го знаят и трябва да ви кажа, че тук не става въпрос за а, изменения от някаква по-ниша категория. Това са истински изменения и са изменения от страна на комисията, от името на цялата комисия. Има и друга хипотеза, която може би не е чак толкова стройна. А именно, днес приемаме упростена процедура, такава каквато ни беше предложена, и в течение на октомври месец, според това как се развиват нещата, да поискаме отлагането на гласуването на пленарно заседание. И тогава вече цялата комисия да изработи изменения от наше име, които да се разгледат на следващото пленарно заседание, когато се гласува самия регламент. Може би първото решение би могло да устрои всички политически групи и в такъв случай ще отворя отново дискусията за координаторите – и ще кажа, ако искате 5 минутна почивка ще ви я дам с удоволствие, иначе може и веднага да започнем тази дискусия и да върна думата на координаторите, да изразят позицията си и вследствие на този дебат вече ще приемем позицията на комисията. Сега давам думата на колегата Андрей Новаков за група НП. Да, бих искал да се възползвам от предложението ви за 5-минутна почивка. Това ще улесни нещата. И така, 5-минутна почивка. След 5 минути ви очаквам тук. Има изслушване на комисарката след обед по-късно, така че наистина 5 минути. Bien. J'espère que c'est Надявам се, че тази 5-минутна почивка се оказа полезна и плодотворна. И така, още един кръг дискусия с координаторите. Моля ги да изразят ясно позицията си и след това ще представя за гласуване предложение, като разбира се ще е, попитам, ако е хипотезата за опростена процедура, дали има против. И така, давам думата на Андрей Новаков за позицията на неговата група. Благодаря. Същата е позицията на моята група. Подкрепяме 50.2. Надявам се, че ще съберем необходимия брой гласове. Да спазим процедурата по 52. Констанца Крел. Да, моята политическа група е съгласна а, с процедурата по 50.2, т.е. опростена процедура с изменение. След това обнови Европа. Да, ние също а, подкрепяме процедурата за 50.2 опростена процедура с изменения. Ние също сме съгласни с опростена процедура с изменения, но трябва да знаем как точно ще се стигне до измененията в този случай очевидно вие представлявате комисията, вие ще внасяте измененията. Как ще стане точно? Бихте ли ни описали все пак процедурата? Групата и да имате ли позиция? Благодаря. Objects. Моята група продължава да възразява срещу процедурата, на упростената процедура. Дори и при упростена процедура с изменения няма да имаме е, възможност да е, подготвим нашите изменения, да ги обсъдим както е редно. И за това възразяваме срещу това предложение комисията трябва да е, подготви друго предложение и да намери друг начин на финансиране, като уточни критериите. Благодаря групата ЕКР. Съгласна ли е с компромисно решение, което според мен е, обединява мнението на всички политически групи, което означава да се приеме опростена е, процедура с изменение. Не, господин председател. Аз мисля, че е ясно, че тук е, отново е на лице противоречие. Изслушахме различни колеги, които направиха предложения, които изказаха критики по това решение на комисията по отношение на фонда и някои колеги основателно посочиха, че ние трябва да се насочим с нашите изменения към друг фонд. Освен това, има противоречие между това, което чухме от много колеги и е, представители на политически групи, които по принцип казват, не, това предложение не трябва да се приеме. И ако сега изберем упростена процедура, наистина ние ще облагоприятстваме нещата. Да, е, упростена процедура с е, изменения, така както вие предлагате, тогава вече няма да може да има възможност за внесене на възражение. Това, което желаем ние. Ще се стигне до компромис на мнозинството, обаче не изразява възражение и ние имаме много големи съмнения по отношение на тази процедура. Ние бихме искали да изразим това чрез изменения, но не само. Ние бихме искали да се представи изцяло друго предложение. Да, опростена процедура. Бихме могли да кажем да, ако има обект за дискусия, но няма повод за дискусия. Позицията ни е същата. Благодаря Обединената левица. Една упростена процедура с изменения – като разбира се приемаме, че измененията винаги следват преобладаващия тон на дискусията в комисията. За мен това е отговор на въпроса. Добре, много добре. Аз искам да кажа на групата на Екар, че аз изцяло осъзнавам кохерентността на този резултат, но това, което вие трябва да знаете, е, че опростената процедура с изменения, ако бъде тя прията, това не означава, че предложенията няма да бъдат проучени, защото в този момент ние ще влезем в една процедура редовна на базата на предложенията, такива каквито са а, внесени от Европейската комисия. И след това ще има изменения, които могат да бъдат направени за отхвърляне на а, предложението, да се въведе друг сценарий и така нататък. Но и тук, и в пленарна зала трябва да се намери мнозинство за нашия сценарий, такъв какъвто вие го желаете. И аз казах и в началото, никой в нашата комисия не е ентусиазиран по отношение на предложението на комисията, което е предложение твърде несъвършено, обаче отговаря също на неотложно възможно изискване. По тази причина ние смятаме, че имаме нужната отговорност да влезем в хипотезата на Рексит безделка с възможност да изиграем нашата роля и да можем да внесем изменения. След като изслушах представителите на всички политически групи, мога да кажа, че има едно предложение, което е направено. Това е за опростена процедура на основание член 52, параграф 2 от нашия правилник, което означава опростена процедура с изменения на комисията, които очевидно отразяват гледната точка на всички политически групи и по тях ще се работи от всички политически групи. Имаше едно възражение по отношение на това предложение. Ако има възражение, е, то би трябвало да бъде изразен. Вие бихте могли да го направите. Значи, всъщност, чрез е, ставане на крака се изразява възражение, 6 е, е, възразяват, 5 е, искат да се отхвърли предложението, което означава, че ние ще имаме една процедура априори редовна и след това ще трябва да проучим въпроса на срещата на координаторите. И сега можем да преминем към следващата точка – от дневния ред, която е следната. Делегира регламент на комисията за допълнение на регламент номер 1303 е, по отношение на определенето на финансиране с единна ставка. Трябва да направим оценка на този е, проект, представен от комисията. Става дума за система на финансиране, е, техническа система. Този проект на делегиран акт е, всъщност е свързан с регламента Омнибус, член 66, параграф 5 Б от парламента и това дава възможност на комисията за финансиране с един наставка. Това е, прецизира е, делегираният регламент, е, делегираният акт, че тази финансова това финансиране с, единствена, с единна ставка може да се използва от държавите, когато става дума за технически случаи и техническата помощ всъщност може много лесно да бъде подложена на упростяване, защото тук ясно са изразени разходите и факта, че има и двама бенефициери в рамките на а, тези технически мерки. Сега, в случая това, което се предлага за възстановяване на следствата за техническа помощ за Фонда за регионално развитие, това е размер на 4%, на 4% и след това Фонд за регионално развитие, териториално сътрудничество 6% има възражения под формата на резолюция. Всъщност това се предвижда за 28 октомври с срок за удължаване 2 месеца. И сега аз моля Европейската комисия, представителите да представи този проект за делегиран акт и след това ще дам думата на координаторите и на другите депутати да изразят позицията си. Има ли представител на комисията? Да, давам ви думата. Благодаря, господин председателю. Um, да, вие всъщност много е, добре представихте предложението. Аз ще добавя още няколко момента. Регламента Омнибус ни дава възможност е, да е, въведем е, единни ставки и опростяване за по-бързо и добро освояване на средствата. Е, за 2021-2027 година, е, за този период, сме предвидели много опростявания в предложението на комисията, които включват и използването на единната ставка за техническа помощ. Така че този делегиран акт всъщност представлява мост между настоящата ситуация и е, запълнувания подход при следващия е, отчетен период. Това е, всъщност е, е основното във връзка с единната ставка за техническа помощ. Това е ключов инструмент по редица програми, които съществуват, които се развиват, които а, а, биха могли да се развиват по-ефективно и по-бързо, ако съществува а, тази възможност за наставка а, при организирането, при организирането на заседание на е, комитета във връзка с е, определени програми е, може да се действа много по-експедитивно. И по този начин да се постигне и едно много по-бързо извършване на изплащанията на съответните суми е, след надлежни проверки за разходите, е, отчетните документи и така нататък. Всичко това би могло на базата на подхода единна ставка да бъде организирано много по-експедитивно и рационално. Така че тук е, става дума всъщност за една е, е, обикновена простичка е, мярка, която ще ни помогне при изпълнението на програмите. Всеки път, когато става дума за определена програма и за техническа помощ, ще се действа по единната ставка, в зависимост от програмата и от финансирането по един или друг фонд. Имаме прагове е, за максималните суми, които се отпускат за техническа помощ, като е, в индивидуалните отделните програми имаме и фиксиран максимален праг е, по отношение на техническата помощ, но най-вече във връзка с управлението на техническата помощ, плащанията, организирането на всичко в рамките на програмата, единната ставка ще ни помогне много. Благодаря. Много благодаря за съвсем ясните обяснения. Сега давам думата на координаторите. Първо за социалистическата група. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията, че е представен делегираният правен акт. Тези, които са от по-дълго време в парламента, си спомнят, че аз бях докладчик по процедурата по регламента Омнибус – това беше много голяма задача, поставена пред нашата комисия и като цяло пред парламента, да а, измени финансовия ред в Европейския съюз, така че да имаме значително опростяване и дебюрократизация в сферата на Кохезионния фонд. След интензивни преговори успяхме да изпълним тази задача и важно за държавите членки и за регионите е това опростяване – през време на настоящия период на подпомагане започна да се прилага и аз смятам, че е добре, че комисията предлага този делегиран акт, за да може с техническата помощ да се направи това, което се изисква от процедурата без особени трудности и без изменения в оперативни програми или договори за партньорство. Така че аз приветствам това предложение, подкрепям го и бих желала възможно най-бързо да се прилага на практика. Много благодаря. Андрей, заповядайте. Благодаря, господин председател. Когато говорим за административно време, за бюрокрация, можем да се върнем и назад в историята, но при всички положения е, предложението е стъпка в правилната посока, защото ще бъде облегчение и за организаторите, и за е, бенефициарите. В рамките на е, регламента за общо приложимите разпоредби ние пледираме именно за упростяване и за по-малко административно време. Предполагам, че е, комисията ще приеме е, нашето предложение тук на парламента увеличаване на процента за техническа помощ. Ние предвиждаме по-висок е, процент за техническа помощ и като включим и подхода с единната ставка, вече ще постигнем това опростяване, към което се стремим. Благодаря. Обнови Европа има думата. Благодаря, господин председател. Ясно е, че бенефициерите е, отдавна призовават към упростяване и намаляване на административната тежест, така че и аз ще благодаря за това предложение за делегиран акт във връзка с регламента за общо приложимите разпоредби зелените. Да, ние също благодарим на комисията и очакваме е, този делегиран акт да влезе скоро в сила. За иде госпожа Донато. Благодаря, господин председател. Аз съм за този делегиран акт защото поддържа мнението, че по този начин можем да намалим бюрокрацията, административното време и по-добър достъп за бенефициерите да осигурим до този фонд, така че мога да бъда само за тази мярка. Благодаря. Благодаря. Координаторите на другите политически групи е, отсъстват. Виждам, че няма специфични възражения също този акт, така че може да се счита, че приключваме разглеждането му. Оставих е, думата само на координаторите. И така, искам да ви кажа и да кажа също е, по адрес на комисията, че дебата по въпроса за упростената процедура или не – и всъщност всичко, което беше казано от всички колеги и от всички политически партии, показва, че нашия парламент и нашата комисия винаги има какво да каже, за да подобри предложенията. Така че трябва наистина да се вслушват всички в нашата роля на законодател. законодател и тази роля трябва да се е, засилва и консолидира максимално. И сега ще приключим до тук, защото след малко в 18.30 точно е, ще се видим отново за изслушването на предложената комисарка Елиза Ферера. Приканвам всички колеги на това изслушване в зала Ям 2 к 2 така че не в нашата зала, а в 2Q2. И нека също да ви съобща, че следващите заседания на нашата комисия ще бъдат на 4 ноември в 15 часа до 18.30 и на 5 ноември от 9 часа. Много благодаря и до след малко. Et merci aux interprètes pour... Председателят благодари любезно на всички